Buongiorno, cominciamo anche se un pochino in ritardo. La... Добър ден. Малко закъсняваме, но започваме с точка 14 от дневния ред. Търговски взаимоотношения между Европейския съюз и Русия. Първо обсъждате на проекто решение. Господин Кампа ще докладва, тъй като докладчика в момента не присъства. Uh, it's me who will substitute uh, Mr. Study if you allow. Ако позволите, господин председател, тази сутрин Стана дума вече за всичко това, ако не възразявате, аз ще заместя Робърт. Вчера след обяд разговарях с него и ще представя неговата позиция. И така, докладчикът изпраща искрените си извинения за, към колегите, към председателството, че не може да присъства на днешното ни заседание. Ние разговаряхме вчера след обяд. Текстът е представен на комитета Инта и представлява бъдещите надежди за развитието на взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия, след като Русия най-после стане член на многостранната търговска организация след, разбира се, гласуване в Думата. След пълноправното членство на Русия в СТО ще направим преглед на балансираното, балансираните двустранни взаимоотношения между Русия, Русия и Европейския съюз. Надяваме се, че това няма да бъде провокативен доклад и ще доведе до края на дискриминационните отношения. Докладчикът е, счита, че е, през юли можем да обсъдим този е, доклад и да го гласуваме през септември в пленарна зала. Полезно е да се посети Русия. Такова посещение е планувано за октомври тази година, за да се запознаем с нещата на място. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в Сянка от екипа, който води преговорите. Господин Тюд има думата. Благодаря, госпожо председател. Няма кой знае какво да се добави. Аз мисля, че докладчикът е извършил отлично работата си и нашата политическа група ще подкрепи доклада. Благодаря. Грация, оноревеле Кокмет. Благодаря. Кашеме аз също съм доволна от документа, изготвен от докладчика и през е, юли се надявам, че ще приемем по време на гласуването е, през юли този документ. Имам въпроси обаче по отношение на това, което господин Винклер нарече нашите надежди и амбиции за по-тесни взаимоотношения с Русия в бъдеще. Комисарят, който говори пред нашата комисия преди известно време по този въпрос, не беше голям оптимист за по-близки взаимоотношения между Русия и Европейския съюз, след като Русия стане пълноправен член на СТО. От други източници разбираме, че високопоставени служители в Русия използват членството в СТО като аргумент срещу а, евентуални бъдещи търговски а, отстъпки в търговските отношения. Освен това, в решението се споменава бъдещото договаряне между Европейския съюз и Русия, но като че ли това договаряне, на това договаряне не му се вижда края. Би трябвало проблемите, свързани с търговията с Русия, би трябвало да бъдат разгледани в малко по-различна светлина и може би нашите очаквания трябва да бъдат малко намалени. на немски ние казваме е по-добре е, да имаме а, е, птиче в ръката, отколкото две в гората. Надявам се, че немската поговорка подлежи на превод. Благодаря, господин Шилт. Благодаря, господин председател. Искам също да благодаря на докладчика за усилията и да благодаря за доброто сътрудничество с групата, която наблюдава търговските взаимоотношения с Русия. Искам също така да спомена няко... някои въпроси в контекста на сътрудничеството с докладчика. По точка 10 от проекто документа. Може би подходът не е най-подходящия, ако искаме да защитим някои конкретни елементи. Разбира се, важно е да постигнем добро, качествено, ново споразумение в сферата на търговските взаимоотношения. Трябва да ги разбираме като взаимоотношения между двама равнопоставени партньори, които действително искат сътрудничество в тези взаимоотношения. Вчера говорихме с председателството за зелената търговия. Стана въпрос и за това, че е необходим общ подход. Може би трябва да повдигнем тук и въпроса за митническия съюз. Трябва да сме наясно, че ние водим преговори с Руската федерация, но федерацията, разбира се, има право да урежда своите взаимоотношения с други държави, както тя намери за добре. Затова трябва съвсем точно да очертаем какви са взаимоотношенията в а, хода на, то, на тези преговори, взаимоотношения, които засягат трети страни. Освен това, искам да благодаря още веднъж на докладчика за качествения доклад. Благодаря. Grazie, se non ci sono altri. Благодаря. Освен ако няма други желаящи да вземат думата, ще попитам дали искате да направите някакъв коментар. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще си изкажа, що се отнася до Генерална дирекция търговия. Ние в значителна степен споделяме казаното тук от е, уважаемите депутати относно качеството на доклада. Доклада е наистина добър. Бих искал да се върна на един от въпросите, повдигнат току-що тук. А именно за това, че се остава до някъде с впечатлението, че Русия смята, че е, това, което е отстъпила е, пред СТО, за да се присъедини към организацията, е максимума, който може да даде. И т.е. в отношенията с нас не би могла да отстъпи повече. Нещо, което не става съвсем ясно от доклада, обаче трябва да подчертая, и това е единствената ми критична бележка към доклада. Председателя на комисията Барозо по време на, среща, на последната среща на върха заяви пред президента Путин, че Европейския съюз няма да има ново споразумение с Русия, ако то не фигурира достатъчно задълбочено по съдържание и силна, така да кажем, глава за търговските взаимоотношения. Ако аз бях автор на този доклад, бих подчертал особено този момент. Но, разбира се, това не е, е някаква особено остра критика. Освен това, както, както казах, е, оказва се, че според е, президента Путин е, на Русия се дължи някакво обещетение за отстъпките, които е предоставила на Световната търговска организация и видите ли, това обещетение би трябвало да дойде под формата на неотстъпчива позиция към нас, което до някъде буди безпокойство. Благодаря. Надявам се, че позицията на комисията ще бъде надлежно отчетана от докладчика за колегите Крайният срок за предоставяне на поправки е 25.12 часа. И така ще гласуваме решение по решението на съвета за откриване на преговорите с, с, Русия. В пленарна зала, според член 19, ще поискаме мандат за водене на преговорите. Par conséquent, excusez-moi, mais quelquefois il y a des petits choses. Извинявайте, понякога възникват такива дреболии, които трябва да оточним а, с координаторите. Така, а, направи се опит да се отегли проекто резолюцията по правило а, 90-то, член 90 от а, а, нашия правилник. А, по същото член доколкото няма възражение срещу е, проекто резолюцията е, и нейното оттегляне, тя може да бъде оттеглена. Offende être à mesure de contribuer à l'adhésion du Conseil, il me semble que la considération du projet de résolution devrait prendre place. Проекто резолюцията във всеки случай трябва да бъде разгледана отново на нашето заседание през месец юли и вече в пленарна зала да влезе през месец октомври, доколкото му успяхме да разберем това, което казва председателката. Желая ли някой да вземе думата? В такъв случай преминаваме към точка 16 от дневния ред бюджета на Европейския съюз за финансовата година 2013 първо размяна на мнение относно бюджета на Европейския съюз за следващата година. Нашия докладчик е, по, по становище е от Европейската народна партия. Ще му дам думата да представи въпрос. А, няма го. Няма го още докладчика, вероятно. Бих помолила, ако комисията има какво да ни каже. Малко е странно това заседание, знаете. Едни ги, едни ги има, други ги няма. Който е тук не се е записал за изказване, който се е записал за изказване го няма. Е, хайде, господин докладчик, понеже сте тук, очевидно, когато сте готов, думата е ваша. Благодаря, госпожо председател. Аз бързах, защото мислех, че започваме в 9.30, но вината е моя. Най-напред позволете да благодаря за приемането на много ясен мандат за осъществяване на тристранните преговори по бюджета за 2013. Това наистина много улесни работата последващата последващия етап, а именно изготвянето на а, мнения по проекто бюджета. Окончателните мнения са включени в един дълъг списък. Търговската стратегия на Европейския съюз, така както поискахме чрез доклада Каспари, е, в стратегията Европейски съюз до 2020 интернационализация на малките и средни предприятия, е, чрез навлизането им на трети пазари и участие в е, е, изложения. По отношение на съседите ни, търговски, търговска подкрепа за нашите търговски партньори и съседи, подкрепа, която се базира на основни принципи и подкрепа за, за предприемачеството и иновациите с цел промяна. По схемата ICI, ICI+, развитие на търговските взаимоотношения. До 25 април Комисията представи проекто бюджета за 2013 година. Както знаете, като цяло проекто бюджетът за 2013 е, възлиза на 250 и е, е, точка 9 милиарда евро. Това дава това разбира се означава, че като се вземе предвид инфлацията, бюджетът остава непроменен. Плащанията по бюджета според финансовата рамка 2007-2013 ще бъдат извършени. Те представляват 149 милиарда или 26,7%. И така, нека да кажем какво е развитието по някои от бюджетните стати в проекто бюджета за 2013. Увеличават се средствата и по ангажиментите плюс 4,6% плюс 22,7%, което е задоволително. Сътрудничеството с трети страни се увеличава по свой ангажимент и надхвърля инфлацията с 1,58%, но плащанията като цяло са по-малко. Това е тревожно. Има увеличение и в ангажиментите, и в плащанията по финансовото сътрудничество с източна Европа. Отговаря в много голяма степен на нашите искания. За съжаление обаче има намаление с 2,17% по отношение на ангажиментите и 3,5 по отношение на средствата за сътрудничество с Азия. Това също е до някъде проблемна сфера, защото нееднократно сме подчертавали необходимостта от сътрудничество с пазари, които са ориентирани към висок растеж и износ в сътрудничеството, различно от основното развитие, основното подмагане на развитието за Азия, възлиза на плюс 59%. И накрая външните търговски взаимоотношения се увеличават с 20,3% и ангажиментите възлизат на 18,3%. Тук трябва да включим и дневния ред, свързан с преговорите, които до някъде са обезпечени. Като цяло трябва да бъдем много внимателни, когато говорим за бюджета, защото позицията на комисията е разумна и отговаря на приоритетите на нашата комисия, но трябва да внимаваме какви са новите предложения в някои конкретни сфери. В заключение, нека да напомня първата среща на докладчиците по темата бюджет. Тя се състоя на 9 май. В нея участва и господин Лавия. Всяка комисия докладва ясно на тази среща и бяха ясно изразени виждания, че а, трябва в някои сфери да има увеличение, но това трябва да бъде за сметка на намаления по други пера. Аз също споделям това мнение, очаквам а, с радост възможност да работя с, с докладчиците в сянка и да чуя и техните виждания. Благодаря. Благодаря на докладчика. Моля комисията, ако има какво да ни каже, да вземе думата. Явно няма какво да ни каже комисията. Е, значи е, проектът ще бъде внесен на вниманието на комисията на 11-12 юли. Сега, предстои да гласуваме. Гласуването е насрочено за 10 часа. Имаме още време, ще направим почивка до 10, когато ще гласуваме. Bene, riprendiamo i nostri lavori. И така продължаваме с работата. Най-напред бих искала да помоля колегите и да ги попитам дали са съгласни операторите да останат в залата и да продължават да снимат? Или предпочитате да няма телевизионни камери в залата? Искам само да припомня на журналистите, че 15 минути след края на гласуването ще има пресконференция в е, пресконферентния център на парламента и всички журналисти знаят къде се намира тази сала. така че ще има оповестяване на резултатите от гласуването на публиката. Пак повтарям, приблизително 15 минути след края на гласуването ще има пресконференция. Гласуването тази сутра ще бъде доста дълго. И така питам, има ли някой от колегите, който е против гласуването да бъде заснето? Изглежда няма възражения. Продължаваме нататък. Conseil en vue d'excluser un certain nombre de pays de la liste des régions ou des... И така продължаваме с определенето на списъка на държавите, които са сключили споразумения с Европейския съюз. Минаваме към гласуването за предложение за регламент, с който се предвижда изменение на член първи на регламента за достъп до пазара. Има три изменения, продадени от докладчика, три от, от други членове и едно от политическа група. И така започваме гласуване по изменение четвърто и изменение пето както изменение 9. Това са едни и същи изменения. На практика кой е за? Против? Отхвърля се. Едемендаменто 6, Продължаваме с изменение 2 и 6, които също са идентични. Приема се. Извинете, не попитах против. Въздържали се? Продължаваме с изменение 7. За. Против. Въздържали се? Изменение 10 и 11 също са идентични. За. Против. Въздържали се? Следващото изменение е за против Ще проверим с електронно гласуване. Вото перто. Моля, гласувайте. Добре. Е. Mi trova a favore, è accolto, approvato. 32 a favore. 16 a, è accolto, 16 a favore, non è accolto. Prima se, 16 гласа za. Prima se. Ще повторим гласуването, тъй като имаше проблеми. Една от карти, която не работеше и така, моля гласувайте отново. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Вам повече са гласували групата на НП. Вото Кюзо. Край на гласуването. 17 за, 10 против. Така че изменението се приема. Продължаваме с изменение 8 за, Продължаваме с а, изменение първо по съображение 5 от преамбюла. За, Против? Въздържали се? Изменението се приема. И така гласуваме по целият документ. За. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Киеко. Крайна гласуването. Има една карта в повече от НЕП. Повтарям, има една карта в повече от НЕП. Ora è bene, voto chiuso. Край на гласуването. 18 за, 2 против и 9 въздържали се. Приема се. И така гласуваме. По проекто резолюцията. Край на гласуването. Приема се. 25 за, 2 против и 2 въздържали се. Е, Поздравление за докладчика. Модификацион на регламент du Conseil dans le domaine des importations d'huile d'olive. Така продължаваме с изменение първо за изменението на регламента на съвет в областта на вноса на, о, на зехтини и други селскостопански продукти от Турция във връзка с делегираните и изпълнителното правомощие, които следва да бъдат предоставени на комисията. Точка 18 от дневния ред. Това е въпрос за сягащ комитологията по три регламента. Има 13 изменения, които отразяват предложените изменения. Са въпроса за двата общи документа, признати от нашата комисия. По първата част няма предложени изменения, така че ви предлагам да гласуваме амблок всички изменения по проекто доклада. Тук са въпроса за блок от изменение номер 1, Тоест, изменение първо до 13 за против въздържали се, приема се. Продължаваме с... А... И така пристъпваме към окончателно гласуване по предложението на комисията електронно гласуване. Тя... Вото Киузо. Край на гласуването. 27 за, няма против, двама въздържали се. Приема се. Продължаваме с а, законодателната резолюция. Проекто резолюцията. Откривам гласуването. Йоне. Край на гласуването. 26 за, няма против, един въздържал се. Приема се. Alors, on demande au rapporteur s'il veut négocier avant la plénière. Попитаме по докладчика дали иска да каже нещо. Господин Ланге, изглежда не. Продължаваме с споразумението между Европейски съюз и Нова Зеландия и изменение на споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието между Европейската общност и Нова Зеландия. Докладчик е господин Витал Морейра. Няма предложено изменение по от препоръката, така че преминаваме към гласуване на предложението. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Кюзо. Край на гласуването. 29 за, няма против и няма въздържали се. Поздравления! продължаваме с изменение на споразумението по взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието, сертификатите и маркировките между Европейската общност и Австралия. Точка 20 от дневния ред. Докладчик отново е господин Морейра. Отново няма внесени изменения. И така преминаваме към гласуване. La votazione è vera se le machine... Моля, гласувайте. Надяваме се техниката да работи. Телевото се ферме. Край на гласуването. 29 за, няма против, няма въздържали се. Приема се. Продължаваме с точка 21 от е, дневния ред. Изменение на регламента на съвета относно откриване и предвиждане управлението на определени тарифни квоти на, общност, на общността за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница или мед и трици, отпадъци и други остатъци. Идеята е да се приведе съответствие регламента с а, Лисабонския договор, чрез определяне на делегираните актове и актове по изпълнение. Има пет предложения за изменения по регламента, като по този начин те се въвеждат, привеждат в съответствие с двата регламента Омнибуса. Няма предложени изменения. ce dire qu'il n'y a terminé demain. On doit me voter les non, Alors,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 26 за, няма против, няма въздържали се. Сега гласуваме по законодателното предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. за. Няма. Извинете, 28 за. Няма против, няма въздържали се. Приема се. Domanda Месье Ланге си ли avoir un dialogue. Ще попитаме господин Ланге дали иска диалог със съвета. Изглежда не. И така продължаваме с точка 22 предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизската република. Гласуваме това предложение на Европейския парламент и на съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизската република. Докладчик за нашата комисия, господин Витал Морайра, има само едно изменение, внесено от докладчика. Гласуваме изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме предложението на комисията с направените изменения. Моля, гласувайте. Il voto è chiuso. Край на гласуването. 24 гласа за, 1 против и 4 въздържали се. Приема се. Сега гласуваме законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Il voto è chiuso. Край на гласуването. 24 гласа за, 1 против и 4 въздържали се. Приема се. Сега гласуваме споразумението между Европейския съюз и Израел, оценка на съответствието и приемане на промишлени стоки и допълнителен протокол към Евросредземноморското споразумение гласуваме по въпроса за, с искане за устен отговор относно оценката съответствие и приемане на промишлени стоки, допълнителен протокол. Целта е устният въпрос да бъде зададен на пленарното заседание през месец юли. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Левот се ферме. Край на гласуването. 27 за, няма против, двама въздържали се. Приема се. Продължаваме с създаването на Европейски инструмент за съседство. Докладчик е госпожа Замора. Има внесени 23 изменения по проекто становището. Започвам с изменение 29. За. Против. Проверяваме с електронно гласуване. Вот е аперто. Моля, гласувайте. Il voto è Край на гласуването. 15 за, 13 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто. Е компромисно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8, изменение 30 стопатът. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31, 9 и 32 се отеглят. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33, разделно гласуване. Гласуваме първата част от изменението за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по втората част от изменението за. Против. Отхвърля се. Проверяваме с електронно гласуване. Моля, гласувайте. За. Край на гласуването. Извинете. Но пак има един гласово повече от НП. Край на гласуването. 15 за, 13 против, няма въздържали се. Отхвърля се, казва председателът. Поправя се, приема се. Говоря с изменение 3. За, Против? Въздържали се, приема се. Изменение 36. За. Против. Поверявам електронно. Киузо. Край на гласуването. 15 за, 3 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против,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 Против. Проверяваме. Chiuso il voto. Край на гласуването. Мисля, че имаше някакво неразбиране, нямаше нужда от проверка, но се приема с 26 гласа за, и два против, но понякога се получават а, такива неразбирания. Малко забавяне случва се. И така продължаваме с изменение 17 за. Изменение 16, извинете, за. Изменение 41 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Проверяваме. Аперто. Моля, гласувайте. Киузо. Край на гласуването. Шестнайсет за, 13 против, няма въздържали се. Приема се. Изменение 17 за, Против. Електронна проверка. Моля гласувайте. Киузо. Прекратете гласуването. 16 за, 12 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 19. За, Против? Извинете, гласуваме по изменение 18. За. Против. Проверяваме с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Chiuso. Край на гласуването. 17 фаворе. 17 за, 12 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 пада. Гласуваме по компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 пада при приемане на компромисно изменение 2, значи пада. гласуване по изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 26. Изменение 5. Гласувам по изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 26. За. Против. Да го проверим. Аперто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тринайсет за, 14 против, няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 14 против, няма въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целия документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 ма за, 3 против, 4 въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчика. Продължаваме с изменението относно хармони... хармонизираните изисквания за прозрачност по отношение на информацията с издателите, чието ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар. Последния ден за внасяне на изменения беше 1 юни 2012 година. Сега гласуваме по проекто становището относно директивата за прозрачност. Докладчик е Хелмут Шолц. Той самият е представил три изменения по своето проекто становище. Бяха внесени още три изменения от други членове. И така гласуваме. Изменение 5 за Против. Проверка. Chiuso il voto. Край на гласуването. 11 за, 18 против, няма, въздърж... няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, Струва ми се, че се приема, но може би искате проверка. Но ми се струва, че гласуването беше същото. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 за. Против. Приема се. Изменение четвърто. Не. А, то пада явно. Нека се пак да проверим изменение четвърто. А, не, доколкото разбирам, изменение четвърто пада. Гласуваме по изменение второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст. Искате да проверим последното изменение второ? Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. Седемнайсет за, 12 против, няма въздържали се. Приема се. Гласуваме по измененото предложение на комисията. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 26 за, 2 против, 1 въздържал се, приема се. Продължаваме с годишните финансови отчети, консолидирани финансови отчети и свързани доклади на някои видове предприятия. Точка 26 от дневния ред. Докладчик е Хелмут Шолц. Той е предлага 26 изменения на своето проекто становище. Предложени са и 26 други изменения от други членове. Чака ни дълго гласуване. И най-вече председателката трябва много да внимава. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 14 против, няма въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се с същото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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 14 против, няма въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, Приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 и 38 са идентични за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 11 за, против, въздържали се, се. Приема се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5. Компромисно изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 за, 13 против, няма въздържали се. Приема се. Изменение 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, Въздържали се? Приема се. Изменение 15. Пада, тъй като приехме изменение 49, поне така пише тук. А приехме изменение 49, нали така? Такъв случай гласуваме по изменение 15, тъй като отхвърлихме изменение 49. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 16. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 19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 против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверяваме изменение 21 с електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването.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 Прекратете гласуването. 15 за и 15 против. Отхвърля се. Няма въздържали се. Продължаваме с изменение 45. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Моля, прекратете гласуването. Има една карта в повече. тук наистина започна вече да прилича на криминален роман. Има един глас в повече. За нас е част, че господин Николай се представлява представлява депутатите, които не принадлежат към на политическа група и това обяснява защо има един глас в повече. И така в момента гласуват 30 члена, а не 29. Ами аз лично много се радвам на неговото присъствие. И така, след като получихме това обяснение, Смятахме, че всичко е ясно, но ако го бяхте казали по-рано, нямаше да се чудим какво се случва. Искате да кажете нещо? Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Um, ik vervang hier uh, meneer Bekali en mevrouw Le Pen die niet uh, aanwezig kon zijn. Благодаря ви. Аз е, замесвам господин Бекали и госпожа Лепен, които не могат да присъстват и тази информация вече беше предоставена от секретарята на независимите евродепутати. Трябва да сте били информирани вчера. Да, но не ви видях. И затова мислех, че има някакъв проблем. Добре. Значи вече няма проблеми с гласували в повече. 15 за, 15 против. Изменението се отхвърля. Продължаваме с, с изменение 45, ако не се лъжа, за. Извинете, с изменение 46, за. Моля да вдигате ръка, така че да ви виждаме. Против. проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново 15 на 15. Отхвърля се. Изменени 47 за. Против. Приема се. Проверка. Но няма проблем. НДП е за. Няма смисъл да се прави поверка. Продължаваме с изменение 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 7. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласуваме по компромис изменение номер 7. Прекратете гласуването. 16 гласа за, 14 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 24, изменение 51 се гласуват заедно. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26. За, против, Проверяваме изменение 26 по път. А всъщност искате да гласувам по компромисно изменение 8. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 15 за, 14 против, такъв случай резултатите са 15 на 15 и се отхвърля, както вече казахме. Вече гласуват 30 депутата, така че резултатът е 15 на 15 и изменението се отхвърля. Трябва да се примерите с този факт. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 9 Господин Шолц. Искам отново да се върна на компромисно изменение 8. Ако имаше само 29 гласа и беше 15 за 14 против, тогава в случай изменението се приема. Може отново да проверим, ако искате. Добре. В такъв случай отново гласуваме по компромисно изменение номер 8. Моля, гласувайте. И гласуването. Четиринайсет за, 16 против, няма въздържали се повече няма да правим проверки, защото иначе само влушаваме нещата. Продължаваме с компромисно изменение номер 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 30. За, против, въздържали се, приема се. Моля. Госпожо председател, има проблем с списъка за гласуване и нашата група иска да се отхвърли. Добре, тогава отново ще повторим гласуването по изменение 30 за, Против? Не става въпрос за изменение 30 за окончателното гласуване, госпожо председател. Председателката. В такъв случай изменение 30 се отхвърля. Поправи се председателката, приема се изменение 30. Сега гласуваме по целият текст. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Петнайсет за, 16 против, няма въздържали се, отхвърля се. Ако някой иска да вземе думата, му разповядайте, но моля ви говорете микрофона. Госпожо председател, има един глас в повече, доколкото виждам. В момента гласуват 31 човека, ако правилно виждам. В комисията има 31 члена. Явно, че още някой е дошъл. Alors, petit et moyenne entreprise. И така продължаваме с малките и средни предприятия, конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност. Моля за тишина. смелост е, вече сме почти към края на гласуването. Гласуваме по точка 27 малки и средни предприятия. Както знаете, по този подвод досие нашата комисия има съпъсващ характер. Водеща е комисията ИТРЕ и докладче по становището е госпожа Винклер. Бяха пост внесени 57 изменения, бяха изготвени компромисни изменения и се надяваме, че това предложение ще има по-добра съдба от предишната. Тоест от предложението направено по време на предишният мандат на парламента, когато обаче не успяхме да приемем текста си.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 въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, извинете, изменение 16 пада. Изменение компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение Компромис 7, извинете, за, против. За или против? Проверка. Моля, прекратете гласуването. 17 за, 10 против, 2 въздържали се, приема се. Изменение 304. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, проверка. Моля, гласувайте.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 за, Извинете, поправя се председателката. Гласуваме по изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 53 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 54 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 55 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56, гласуване две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част на изменението за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 57 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целият документ. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 26 за, 2 против и 2 възражали се. Приема се. Поздравления за докладчика. Продължаваме с точка 28. Създаваме инструмент за партньорство, сътрудничество с трети държави. Става въпрос за по предложение създаване на инструмент за партньорство, сътрудничество с трети държави. Докладчик е госпожа Андри Киене. Има 58 изменения, 35 внесени от докладчика и 23 внесени от други членове на парламента. по тази процедура. Ние сме съпътстваща комисия съгласно правило 50 от правилника за действие на парламента. И така започваме гласуването. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Но ще проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Осемнадесет гласа за, 12 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 43. За, против, въздържали се, отхвърля се. 44. За, против, Проверяваме изменение 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двама за, 27 против и двама въздържали си. Тогава защо ме помолихте за проверка? Нямам нищо против може би води седанието по малко особен начин, но ми се струва, че при разлика от 27 срещу 2, някак си мога да го видя с просто око. Изменение 44. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 13. За. Против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 против, въздържали се, отхвърля се. Поне така ми се струвам, но ако искате, може да проверим. Chiusa la Моля, прекратете гласуването. 15 гласа за, 16 против, няма въздържали се, отхвърля се. Изменени 20 за, против, възражали се, проверка. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 49 за, против, възражали се, отхвърля се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 28 за,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 Въздържали се, приема се. Изменени 52. За, против, проверка. Киузо. Прекратете гласуването. 16 за, 13 против, 2 въздържали се. Приема се. 33 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 54. За, против, въздържали се. Проверка. 54. Започнете гласуването. Прекратете. 15 за, 17 против, отхвърля се. Нямаше въздържали се. Изменение 56 за. Против. Въздържали се, майче се отхвърля. Отхвърля се, да? Четвърто компромисно. За, за, за, <laughs> малко избърсах. За. Коисто са е за, моля. Въздържали се. А, айде да проверим. Започнете. Прекратете. 25 за 6 против. Няма въздържали се. Приема се. 58, което се глас... А, пада. Добре, прекрасно. Първо изменение от преамбюла. За, против. Въздържали се, приема се. 36 За, против. Въздържали се, приема се. 37 за, против. Отхвърля се. Второ за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, проверка, 38 Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 16 за, 14 против, няма въздържали се, приема се. Трето за, против, и аз трябва да проверя. Впрочем, ние да проверим. Прекратете. 24 за 7 против. Е, не видях явно вдигнатите ръце. Приема се. И изменение четвърто за против. Сдържали се. Приема се. Пето за против. Сдържали се. Приема се. Шесто за против. Въздържали се. Приема се. 39 за, против, проверка. 39 започнете гласуването. Прекратете гласуването. 15 за, 16 против, отхвърля се. Седмо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 против. Да проверим. Според мен се отхвърля, но започнете по 41-во, прекратете. Не. За два гласа не бе отхвърлено, приема се. Един. десето, десето изменение за, против Въздържали се приема се 11. За, против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме всичко на така изменения текст по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете. А, не прекратява. Да, благодаря, благодаря. 24 за 4 има против. Въздържали се двама, приема се текст. Поздравление на докладчика. Общи правила за изпълнението на инструментите за външна дейност на Съюза. хоризонтално законодателно предложение. Става въпрос за нови външни инструменти. Госпожа Адри Кене е нашият докладчик. Имаме 19 изменения. И така, започваме с... Извинявайте.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 Преамбюла. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме целия проекто. Доклад. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Да. Добре. 23 за, 4 против, 2 въздържали се от докладът се приема. Поздравление на госпожа Кене. Инструменти за предприсъединителна помощ. Гласуваме становище е, на вниманието на водещата комисия по външна политика. Господин Уикклер е нашия докладчик. Внесени са изменения, които сега ще гласуваме. 20-то изменение за, против, Раздържали се, да проверим. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 13 за, 18 против, няма въздържали се, отхвърля се 21 за, против, сдържали се, приема се. 22. А не, 22 пада, 23 за, против, сдържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, проверка. Започнете гласуването по 24-то. Прекратете. 12 за, 16 против, 2 въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение и 25-то, които са съвместими заедно за, против, въздържали се. Приема се. 26-то пада съответно. Четвърто изменение за. Гласове от залата. Значи, по 25-то Така ще гласуваме 25-то. Не се гласуват заедно, макар и да са съвместими. Да, съвместими са, но не са тъждествени. Но, края на краищата, а, здравия разум предполага това да бъде посочено. 25 то отделно за, против, въздържали се, приема се. Така, и сега щастливи и доволни, ако не греша, да гласуваме четвърто, нали така? За, против, въздържали се, приема се. 27-мо. С 28-мо са съвместими, но ще ги гласуваме отделно. 27-мо за, против, въздържали се, отхвърля се. 28-мо съвместимо за, против, въздържали се, приема се е това. Съвместими били уша, едното се отхвърли, другото се прие. Това на мене никога няма да ми стане ясно. 29-то пада, слава Богу, 30-то за против. Въздържали се, проверка. Започнете, прекратете, гласуването се извърши. 8 за 23 против. Няма. Въздържали се? Очевидно отхвърля се. Пето. За. Против. Въздържали се. О, отхвърля се. Айде да... Добре, да проверим. Пето изменение. Започнете. Прекратете. Приема се. първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Или се, айде да проверим, добре. Прекратете гласуването. 12 за 16 против, двама въздържали се, отхвърля се. Така, 6 за против, въздържали се, приема се. 7 за против, въздържали се, приема се. 32 за против. Кой се въздържа? Отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. 33-то за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Прекратете. 15 на 16. Отхвърля се. Девето. За. Против. Сдържали се. Приема се. Така ми се струва, но... Да. Десето. За, против, въздържали се, приема се. Единайсто за,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 Въздържали се, и отхвърля се. Второ за. Против. Въздържали се, приема се. 18 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проекто становището с изменение и допълнение. Гласуваме. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 24 за, 2 против, 4 въздържали се. Овации и поздравления за докладчика. Сега създаване на инструмент за стабилност. становище на вниманието на водещата комисия по външната политика. Наш докладчик е господин Абад. Шест изменения в съответния срок внесени. Десето за против Сдържали се, отхвърля се. Девето. За. Против въздържали се, отхвърля се. А, приема се. Проверка. Девето. Приема се. Прекратете гласуването. Е, 26 на, на 0. Е, не е мнозинство, си е направо единодушие. Е, първо, за. Против. Въздържали се, приема се. Компромисно първо за, против, въздържали се, приема се. Второ компромисно за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Петнайсто за, против, въздържали се, приема се. Шестнайсто за, против, въздържали се, приема се. Пето е оттеглено при приемане на 15-то, 6 за, против, въздържали се, приема се, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, 8 за, против, въздържали се, отхвърля се и крайно гласуване поименно започнете Всички ли гласувахте? Прекратете гласуването. 24 за, 4 ма против, няма въздържали се. Alors, avant de, le, le point 32, преди да пристъпим към 32 точка, последна точка от днешното гласуване е за проекто препоръка по проекто решение на съвета за акта Нашия докладчик по становище Мартин предлага да препоръчаме на пленарната зала да отхвърли проекто доклада. Благодаря, госпожо председател. Аз оттеглям първото изменение, което съм внесла. А второ, което е тъждествено, внесен от господин Кристофър Фейлнер. А, и двете се оттеглят, да? Така, значи много трябва да внимаваме. Ако трето изменение бъде прието, Окончателното гласуване по проекто препоръката ще се отложи докато Съда на Европейските общности не постанови своето решение. Ако бъде отхвърлено третото изменение, то окончателното гласуване по проекто препоръката на докладчика ще бъде по първоначалния текст. Да, и нали, тук, извинявайте, нещо стана объркване с съгласуването. Не докладчика е оригинален, а текста му. Е, тоест, ако естествено се отхвърли единството оставащо изменение, ще се гласува първоначалния текст. Трето изменение. Моля да гласувате. За които са. Против. Проверка. Прекрате те гласуването. 13 за 19 против. Отхвърля се. Отхвърля се, да. понеже 32-ма е, гласуват, виждате, общия брой е 32-ма, а между за и против не излиза сметката. 31 излизат. трябва да, да повторим, понеже отново се е появил един незнаен глас от някъде. Така, моля, гласувайте отново. Отново по електронен път. Прекратете гласуването. Така, сега е, сега е добре. Всички гласуваха. Тихо и спокойно, чакаме да излезе резултата. Ето го резултата. Е прекрасно. 12 за 19 против, няма въздържали се. Изменението се отхвърля. Отхвърля се изменението и съответно, аз го казах това вече, Чакайте, нали го отхвърлихме? Какво да казвам Ако се приеме изменението, препоръката ще бъде да се отхвърли, а обратно. Ако се отхвърли изменението, препоръката ще бъде да се приеме. Сега, за онези от вас, които са последователи на гръцката философия, това е очевидно. Ако се отрече едното, <laughs> въжи другото. Така, понеже вие сте далеч по-интелигентни от мен, аз ще ви го прочета, вие ще разберете всичко. Аз няма да съм много сигурна какво съм разбрала. Ако трето изменение бъде отхвърлено, окончателното гласуване по проекто препоръката на докладчика ще бъде в първоначалния текст. Това вече го четох. Ако се приеме, е нашия случай, препоръката към парламента ще бъде да се отхвърли акта. Ако се отхвърли изменението, препоръката към парламента ще бъде да се приеме акта. Ако се изравнят гласовете, очевидно ще се смята за отхвърлено. Гласуваме. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Чакаме. Abbiamo 19 a favore. Така, 19 за, 12 против, няма въздържали се. Приема се текста на препоръката. si vous pouvez lire Afak et le laisse tranquille. Nous avons deux points. Je vais passer Fabio. Fate sortire i giornalisti. Prego i giornalisti di uscire dall'aula. Моля е, журналистите да напуснат залата. Е, заседанието ще продължи при закрити врата в продължение на 15 на минути. Моля колегите също да помолят журналистите да напуснат залата. Уважаеми колеги, моля вие да останете по местата си, тъй като продължаваме работата си, а за представителите на медиите след 15 минути ще бъде проведена пресконференция.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 по местата си. А ако не си сложите слушалките, няма да разберете какво казвам, така или иначе оставете по местата си, заседанието не е приключило. Ако желаете да се отправите към пресконференцията, моля направете го бързичко, без да разговаряте, тук трябва да си продължим работата. Allora, possiamo cominciare con questo nuovo punto.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 тихо и кротко да заемат местата си, ще продължим работа. Eh, Bene, riprendiamo i lavori per i pochissimi... Продължаваме е, работата за малцината, които все още проявяват интерес. Е, стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на Европейския съюз. 34-та точка от дневния ред. На 8 февруари Инта, заедно с Комисията по външна политика, е, организира изслушване по повод на стратегията за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС. Тази а, работна конференция бе част от четири, поредица от четири посветени на тази тематика. Госпожа Шак от АЛДЕ изготвя доклад по тази тема. Това е водещата комисия и водещия докладчик от Комисията за външна политика. Нашата докладчица по становище е госпожа Андерс Дотер.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 от политиката, Комисията за външна политика. Става въпрос за стратегия за цифрова свобода в трети страни. И тъй като нашата комисия често се занимава с отношенията с трети страни, според мен е напълно уместно да се опитаме да включим външно-търговските аспекти в доклада за тази стратегия. Както знаете, търговските отношения имат значително въздействие върху третите страни, влияят върху техническия прогрес и навлизането на нови технологии. Тук нещата се свеждат до изграждането на цифровия пазар за облегчаване на общуването между гражданите, Въпрос е изключително важен и събитията от Близкия изток е, миналата година са красноречиво доказателство за това как е, хората могат да се ползват от е, цифровите технологии не само като средство за изразяване на мнение, а дори и за сваляне на потиснически режими. В становището повдигам въпроса за подхода на Европейския съюз към материално-правната уредба в трети страни и как ние, Европейският съюз, бихме могли да повлияем върху нея. На лице е въпроса също така за създаването на международни пазари, на които могат да навлязат и европейски дружества. Понеже в много страни е, материята за авторското право и интелектуалната собственост не се оражда по достатъчно гъвкав начин. И много трудно чуждестранни фирми биха могли да се установят на тези пазари. В началото на процеса сме, аз очаквам за напред интензивно да работим с колегите. Благодаря. Имаме ли представител на комисията? Докладчик в сянка, да. Благодаря, госпожо председател. Тъй като аз не само съм докладчик сянка в нашата комисия, а съм и докладчик в комисията за външната политика, е, сега е уместно просто да изслушам колегите. Е, винаги съм на разположение за разговори. Разпространила съм е, работен материал на вниманието на докладчиците в сянка, както и на всички, които проявяват интерес, както и на широката общественост всички, които желаят да коментират по този въпрос, който има такова сериозно въздействие върху толкова много хора. Сега бих се въздържала от а, а, някакви по-конкретни бележки. Предпочитам да изслушам колегите. Dare la parola alla Commissione Che il signor Glorioso, credo. А, ah, господин Глориозо, да, здравейте, господин Глориозо, говорете от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. А както е и е, докладчицата госпожа Шаке, ние бихме искали да кажем, е, че сме тук за да слушаме. Ние много внимателно следим развитието на, на този въпрос. Знаете, комисията преди време публикува своята стратегия за възпрепятстване на несвързаността. И това са въпроси свързани с правата на човека и тяхната защита. Нямам намерение сега да се пускам в повече подробности, но с удоволствие ще отговоря на евентуално зададени от депутатите въпроси. Благодаря. Мерси. Vous voulez... Il n'y a personne qui veut encore... Така, никой не желая да вземе думата. Ми добре, докладчик госпожа госпожа Шаке от Комисията за външна политика, госпожа Андерс Дотър Зелени е, е нашия докладчик по становище 19 Инта, Инта е на нашата комисия на 20-21 юни, както на 11 и 12 юли е, ще се занимае по-нататък с този въпрос. След това на 19 юли е крайния срок по обяд за изменения и допълнения. Приемането от нашата комисия е предвидено за 17-18 септември, а комисията за външна политика ще е, приеме след дискусия становището на следващия ден, на 20 септември. присъединяване на Европейския съюз, Международния консултативен комитет по памука. Аз съм докладчик по този въпрос. Международният консултативен комитет за памука е един от малкото международни форми, към които Европейския съюз все още не се е присъединил. Иска се да дадем евентуално е, е, одобрение на евентуални постъпки за присъединяване към комитет. Вече бяха обменени мнения с участието на заинтересовани страни. Прегледахме, направихме обзор на, на международната обстановка, на, на е, конъюнктурата на, на пазара на памук – Добре би било наистина Европейския съюз да се присъедини към комитета, така че да говори с единен глас. По въпроси като а, е, разрешителния режим на износа, е, дотациите на памукопроизводството, детския труд, е, въпросите за околната среда. В качеството си на докладчик. А, Какво мога да кажа? Накратко да хвърля яснота върху някои въпроси. Както знаете, въпросният консултативен комитет обединява производители и потребители на памук, за да се гарантира прозрачност на световния пазар да се публикува статистически данни, експертна информация за отрасъла. Италия, Гърция, Германия, Франция, Полша, Белгия и Финландия са държави членки на е, комитета, но на 13, на 30 юни Финландия възнамерява да се оттегли а Европейският съюз може да се присъедини като един международно правен субект съгласно 217 член от Лисабонския договор. Възниква проблема за гласуването. Е, един член или един представител има един глас в консултативния комитет. Този метод, макар и остарял, е все още практика – И когато дори когато е, членове на даден международен форум са международни организации, които имат множество членове, е, представянето на тази организация с един глас е, става някак неуместно, тъй като няма претегляне на участието на относителната тежест на отделните държави членки в Международната организация, която получава един глас. Разбира се, за нас представлява интерес да се присъединим, да се присъединим към, към този международен форум с оглед интересите ни в областта на памука и текстила. Тук е, за нас, знаете, възниква един особено обезпокоителен проблем за е, употребата на детски труд в е, отглеждането и събирането на памук. При това тази система на гласуване е пречка – Европа по настоящен получава 8 гласа в комитета, а изведнъж, когато Европейския съюз се присъедини към форума, е, като обединяваш 27-те държави членки, той ще има само един глас и това ще бъде огромна стъпка назад за 8-те държави, които вече членуват самостоятелно и по-отделно в комитета. Трябва да помислите по този въпрос и да внесете съответните изменени допълнения, за да за някакси да преодолеем тази пречка. Освен това има и един економически проблем. Европейският съюз, е, вместо да плаща една вноска, ще трябва да, да внася допълнителна вноска и това ще оскъпи членството. Значи, първо трябва да поискаме да се измени системата на гласуване в този комитет е, и второ да се промени размера на вноската. Просто Европейският съюз трябва да плаща като индивидуален член – А, инак гласа на Европейския съюз би трябвало да бъде съответно претеглен с оглед на това, че представя няколко държави членки. Господин Тоташ ще има думата. Тъй като тук сме многобройни, нека да ви приветствам с да ви благодаря за усилията, да ви приветствам за всичко, което сте направили с цел присъединяване на Европейския съюз към а, този комитет. Това е начин да се борим и срещу а, ценообразуването и детския труд и екологичните проблеми. Съгласен съм с вас, че това е начин да се стимулира европейската търговия. Това е похвална цел и като членуваме в комитета, ние ще можем а, да влияем и върху решенията, които се взимат там. В а, известен смисъл Европейския съюз ще има по-голямо влияние върху отрасъла като цяло. Нашето участие ще даде възможност и а, да се води по-успешно диалога с държави като Узбекистан, където за съжаление все още има детски труд. Искам да благодаря за приемане на моите моята препоръка за контактите между Европейския съюз и Узбекистан, за подобряване на проследяемостта а, и веригата на доставки. Също така борбата срещу детския труд. Аз съм абсолютно сигурен, че групата ще подкрепи доклада. Благодаря за вниманието. Благодаря на господин Тюдас. Мисля, че трябва да обединим усилията си, за да се преборим с използването на детски труд, като започнем от памука и продължим и в други отрасли. Наистина усилието е голямо, тъй като сега а, все още не сме използвали напълно всички възможности, които ни предоставят преговорите. Госпожа Келер. По европейските документи. Само Гърция и Испания в рамките на Европейския съюз произвеждат памук. И двете държави са членки на Международния консултативен комитет по памука. така че не зная как ще бъдат опазени интересите на Испания и Гърция от съответния комитет. Работният документ също така обявява, че ще се бори срещу субсидиите и ограниченията при издоса на памук. Двете теми като че ли а, е, са равнопоставени. Искам да зная защо се разглеждат едновременно и защо ограниченията в сферата на износа трябва да бъдат налагани на развиващите се страни. В крайна сметка това е някакъв начин те да разнообразят своите източници на приходи и да подпомогнат своето развитие. А по отношение на ценообразуването и движението на цените, отрасълът наистина има такъв проблем, но бих искала да знае какво предлагате, за да се справим с него. И накрая, вие споменахте европейските споразумения за партньорство но както знаем, държави като Бенин, Мали, Мали Буркина, Фасо, които произвеждат памук, не могат да оценят предимството от евентуални евентуален свободен достъп, липса на тарифи и по-лесно проникване на пазарите на Европейския съюз, така че какво предлагате в това отношение? Комисията, моля. Ah, prego, комисионе. Eh, Благодаря много. Най-напред, позволете да кажа, че сме благодарни на госпожа Москардини за доклада. Ние подкрепяме членството на Европейския съюз в комитета. Въпросите, които бяха повдигнати по време на изложението на госпожа Москардини, са въпроси, които ни обсъждаме широко и в съвета. Има и проекто решение, което препоръчва членство в комитета. Но въпросът, особено с а, а, гласуването, правото на глас, а, е въпрос, който подлежи на допълнително обсъждане. Нашата препоръка е да членуваме като един член с един глас и да плащаме членски внос като такъв. Но по отношение на влиянието и приемането на решения, вместо с повече от един глас, ние ще участваме също с един глас. А, така че това беше изтъкнато а, и от преждеговорившите а, режимът на гласуване там е много старомоден, защото това е една от а, първите организации, които го приемат. Доста е страден този режим и след като станем член на комитета, ние ще направим всичко възможно, за да го променим. Имаше въпрос за това как ще се защитат интересите на държавите членки на Европейския съюз, които в момента произвеждат памук. За сега го правим а, чрез а, методи за координация а, в рамките на съвета. А, там комисията която представлява а, Съюза а, в заседанията, изготвя съвместно със съвета своята позиция. И държавите членки на този етап имат възможност да повдигнат всички въпроси, които биха искали комисията да повдигне в а, а, рамките на заседанието от тяхно име. До сега този подход а, дава задоволителни резултати. Освен това има и държави членки, всъщност всички държави членки, ще имат възможност да присъстват на заседанията на комитета и тогава, когато някоя държава членка има конкретни интереси в съответната сфера и присъства, иска да присъства на заседанието, ще могат да се осигурят възможности за допълнителни обсъждания, особено в светлината на Лисабонският е, договор, който а, дава такива възможности. По отношение на детския труд, ние определено ще можем да влияем положително а, върху а, тези а, процеси, ако съюзът говори с един глас. Така че ние а, ще имаме препоръки, определено, и нашата препоръка ще бъде Европейския съюз да стане член на комитета. Благодаря. Благодаря много на комисията. Благодаря и на ораторите. Може би не бях достатъчно ясна, когато а, представих а, доклада тази сутрин. Мисля, че е много важно за нас да станем член на този комитет, но е важно да членуваме, ако има различна, ако се въведе различна система на гласуване. Както вече казах, в много случаи човек пропуска възможностите, ако не участва. Но ако участва, ако членуваме с един глас също ще изпуснем някои възможности. Така че сега нашите усилия трябва да бъдат насочени към промяна на системата на гласуване, която съществува в момента. Това ще бъде в наш интерес. В противен случай с един единствен глас едва ли можем да постигнем много. Това е важно и от економическа гледна точка, разбира се, но и от морална такава. Ние трябва да защитим децата, да защитим техните права, трябва да а, защитим и околната среда и всичко останало, към което сме, за което сме поели ангажимент. Ние в Европейския съюз имаме възможност да повлияем върху въпроси като човешките права и правата на децата в много от тези държави. Така че мисля, че по този въпрос всички ние като цяло сме на едно и също мнение. Много държави могат да обединят усилията си за постигането на една определена цел и това е много важно, но преди всичко искаме промяна в системата на гласуване, която ще даде на Европейския съюз да постигне своите цели, е, били те търговски или социални. Мисля, че до някъде с това изчерпвам въпроси, отговорите на въпросите, които бяха поставени. И така, следващото ни заседание ще бъде на 11-12 юли на а 13 е крайния срок за предоставяне на а, поправки а, в доклада, който ще бъде представен на 17 и 18 септември и гласуван през октомври. Господин Кацака, господин Амал. са включени в а, списъка по тази точка, с което приключваме и мисля, че можем да преминем към следващата. Предлагам да приемем резолюция за детския труд. За съжаление, тук не присъстват повечето от колегите. Добре е да помислим дали можем да помислим да, да изготвим такава резолюция. Да, напълно съм съгласна. Вчера изготвих такъв документ, не знае дали е стигнал до вас, но мисля, че колегите, които се изказаха, определено са съгласни. Ако можете да изготвите текста и да ни го представите, за да го подкрепят всички членове на комисията. Благодаря ви. Други изказвания? Няма. В такъв случай продължаваме към митническия кодекс на Съюза. Аз съм докладчик и по тази тема. Това е просто документ, който засяга предложението на комисията и на съвета, засягаща митническия кодекс на Съюза. Чрез тази реформа ще се преработят от регламента за модернизиран етнически кодекс. Целта е да отговорим не само на потребностите от модернизиране на споредбите на кодекса, но също така и новите разпоредби относно правомощяването. Комисията предлага редица предложения. По тях трябва да получим и мнението на Комисията по правни въпроси на парламента. Аз съм докладчик по това законодателно предложение. Искам да припомня, че господин Суст, госпожа Кочемерин и госпожа Кларкен са докладчиците в сянка по това предложение. Ще чуем и представителя на комисията. Проектът регламента свързан с митническия кодекс на Съюза, нееднократно е бил преработван. Той беше прият през 2008 година, но все още не е влязъл в сила. Междувременно влезе в сила договорът от Лисабон. Както знаете, той промени уредбата на Европейския съюз, участието на държавите членки и ролята на различните институции в процеса на вземане на решение. Има също така и нови процедури за изготвяне за европейското законодателство. Както знаете, се вържат и наречени делегирани актове и актове за изпълнение. Ето защо предвид нововведенията на договор от Лисабон се оказва жизненно важно да се преразгледа митническия кодекс с цел упростяване на текста, който ще влезе в сила едва през 2020 година. А, както знаете, междувременно ще има, има един период на напрежение, така да се каже. Предишният кодекс се беше прият, но все още не е влязъл в сила бяха наложени срокове преди 2020 година, за да влезе в сила, в, сила новият кодекс, а има също така и минимални технически изисквания, без които няма как това да се случи. Повършението на комисията е свързано с една тенденция, която показва, че няма достатъчна хармонизация с по-ограничаващия текст от 2008 година. Има предложение за използване на делегирани актове с цел упростяване и по-бързо действие на митническата система на Европейския съюз до 2020 година. Предвидени са също така и разпоредби чрез актове за изпълнение, в частност по отношението на происхода на стоките, идващи от трети страни, тяхната митническа стойност и също така разпоредбите свързани с а, структурите, касаещи частните съхователни институции и неясните правила за тяхното действие. А сега се обръщам главно към представителите на комисията. Или трябва най-накрая добре да си свършим работата, или просто си губим времето. Системата, митническата система на Европейския съюз не функционира. И това е ясно, тъй като е съвсем естествено, че нямаме нужда от вътрешна митническа система. Имаме нужда от една митническа система, която се прилага на външните граници на Европейския съюз при връзките им с трети страни. Става се обаче редица проблеми. Първите свързани с времето, с времето на работа на митническите офиси. Знаете, че има разминаване в работното време на митническите контролни постове. Има също така и разминаване в прилагането на митническия контрол в различните държави и членки дори в рамките на една и съща държава членка има разминаване в начините на прилагане на митническия контрол. Но най-сериозен проблем е разликата в равнището митнически контрол между различните държави членки. Ако към това добавим и факта, че в Европейския съюз няма един данъчна система, се стигна до ситуация, в която някои държави членки прилагат ДДС от 90%, 19%, други ДДС от 21% и резултатът от това е съвсем ясен. По-голямата част от стоките, влизащи в Европейския съюз, разбира се, ще се насочат към държавите, прилагащи по-низко равнище на ДДС. А чрез пренасочването на стоките към друга държава членка, се увеличава дейността на транспортния сектор в съответните държави членки в сравнение с останалите държави членки. Ето защо хармонизацията на данъчният контрол а, е изключително важна, за да може да се хармонизира цялостната система, включително и системата на плащания. Не знам до каква степен комисията си дава сметка, но въпреки многобройните писма и въпроси, които самата аз ми изпращала, така и не получих отговор на тези запитвания. В Италия, например, има система, която позволява на вносителят да плати всъщност да плати директно цената за изпращането на съответните органи. А, за целта също така съответният носител трябва задължително да има сключена страховка. Сравнително рядко се случва, но имаше някои сериозни случаи, в които корумпирани митнически служители не внасят съответните суми от ДДС в обща система за плащания, ги запазват за себе си. И съответно застрахователната компания плаща на данъчните служби, т.е. плаща на италянска държава в случая. Но губащ от цялата ситуация е вносителят, който трябва да заплати за страховката. И това е единственият случай в света, когато договор между две страни има пряко въздействие върху трета страна, която по никакъв начин не е отговорна за случилото се. може би има прекалено големи амбиции, но затова сме и депутати тук в Европейския парламент, а не депутати в Сан Марино, например. Трябва да обмислим възможността за реално изменение на митническата система и да създадем Европа, която и на практика, не само на думи, е по-близка до амбициите си чрез един преразгледан митнически кодекс и чрез е, една преработена митническа система в Европейския съюз. Тъй като ако една държава членка като Италия, например, се сблъска с проблеми в собствената си витническа система, то трябва тази система да се реформира и да бъде направена по-демократична. Това ще бъде полезно и това трябва да се случи чрез помощта на комисията. И затова аз бих искала да работим заедно с колегите от Европейския парламент и заедно с колегите от комисията за постигане на тази цел. И сега давам думата на представители на комисията. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, е, благодаря ви, че ми давате думата. Бих искал преди да отговоря на въпросите и притесненията ви, бих искал да ви уверя, че високо оценяваме графика на двете комисии, Комисията по външна работа и Комисията по вътрешния пазар, които работят много активно. Благодарим на Европейския парламент за това, че толкова сериозно се взе за този въпрос. Вижте, това е преработка на кодекса и не правим промени там, където те не са необходими. А промените са необходими, защото някои елементи се нуждаеха от изясняване. Още веднъж ви благодаря. Понякога от подигнатите от вас въпроси, е Най-напред е, относно работното време. В член 137, във връзка с член 135, има някои разпоредби и се стремим към хармонизиране в Европейския съюз. Но никак не е лесно, тъй като организацията на работата на митническите бюра по принцип спада към правомощите на държавите членки. Но в член 137, както казах, във връзка с член 135 има разпоредби и ще се опитаме да постигнем максимална степен на хармонизация. Даваме си сметка, че това ще бъде един от въпросите, който ще се обсъжда на тристранните срещи, тъй като това се определено ще е важен въпрос за някои държави членки и очакваме да има разногласия. Но с това се преминава към електронно, електронно функциониране на митническите служби и в такъв случай митническите бюра ще бъдат отворени 24 часа в денонощието. Има също така един много чувствителен въпрос, свързан с хармонизацията. Правим всичко възможно и модернизираният митнически кодекс цели именно това. В това отношение се ползваме с подкрепата на Европейския парламент, за което сме ви много благодарни. Все още има редица разминавания в мнението на държавите членки, тъй като Техническите служби и функционирането им в 27-те, скоро 28 държави, членки на Европейския съюз, са много различни, но нашата цел е да хармонизираме, когато това не е възможно, поне да сближим максимално техническите системи. Продължаваме обаче да имаме големи амбиции и пак казвам се стремим до хармонизация, доколкото това е възможно. По въпроса за ДДС, системата за облагане с ДДС е различна в различните държави членки. Сега разполагаме с процедура 42. Напълно сме наясно за проблемите с тази процедура. Работим с колегите, отговарящи за ДДС и отново се стремим към хармонизацията, колкото това е възможно. Но въпросът за ДДС е много по-сложен, отколкото с митническия кодекс. Митническия кодекс е регламент, който се прилага директно в държавите членки, докато ДДС се управлява от директива и до голяма степен прилагането на режима СДС зависи от държавите членки. И накрая, бих искал да спомена въпроса заплащането чрез митнически брокери или трети страни. Не можем да се намесим пряко, но сме напълно наясно с проблемите. Опитахме се да ви отговорим писменно на въпроса, който не веднъж сте ни задавали. Разбирам, че отговорът ни не ви задоволява, затова отново ще се вземем този въпрос. Още веднъж ви благодаря. Благодаря, казва председателката. Да, ще очакваме изчерпателен отговор от ваша страна в скоро време. Ясно е, че никой от нас не се надява да хармонизира режима за ДДС чрез този регламент. Покато ние искаме е методът на плащане да бъде хармонизиран. Ще се опитам да обясня какво искам да кажа. Италия, например, може да иска да въведе ДДС от 30%, а Португалия от 15%. Докато няма обща европейска система за единно ДДС, определенето на равнището на данъка зависи от държавите членки. Струва ми се обаче, че все пак имаме право да кажем, че плащането на ДДС, независимо колко, какъв е размера на данъка, трябва да се извършва по един и същи начин. Независимо дали плащането се извършва в а, Холандия или в Италия. Проблемът сега е, че в някои държави членки има предварително плащане на ДДС или връщат ДДС с много по-голямо закъснение. Или е, казвам с други думи, стига се до един вид конкуренция в рамките на Европейския съюз. Да вземем за пример Холандия. Там на ДДС е много по-низко, отколкото в другите държави членки митниците в Холандия са отворени по-дълго, отколкото всички останали държави членки. Ако освен това в Холандия се улесняват максимално административните процедури, то тогава естествено всички, които имат тази възможност, ще минат през холандските митници, внасяйки стоки в Европа. Следователно, транспорт транспортните предприятия в Холандия ще се възползват от тази допълнителна работа, която се състава за тях. Ето защо, чрез работата си по този нов регламент, трябва да се опитаме да сближим митническата политика с економическата политика в Европа. Ако се опитаме просто да съгласуваме регламента с Лисабонския договор, без да направим по-съществени промени, това няма да е в полза на европейските граждани. А както знаете, европейските граждани все повече се отказват от Европа и с настояща криза вече почти никой не вярва на нашите обещания. Така че Отбелязах си това, което казах, каза представителите на комисията, но ви моля и вие да вземете предвид това, което аз казвам. Имаме нужда от една система, която ни позволява да продължим напред, без да се стига до същите блокажи в съвета, както по отношение на происхода на стоките, например. Трябва да можем да представим на господавателите една полезна, добре функционираща система в Европа. И така, ако няма други желащи да вземат думата, ще ви припомня, че 29 август е крайният срок за подаване на изменения. Повтарям, 29 август е крайният срок за подаване на изменения. 17 и 18 септември ще има разисквания и на 20 септември в 19 часа е крайният срок за подаване на изменения. Но тук снима нещо, тук нещо не е вред. Извинете. Ecco, io credo che qui bisognerà sinceramente eh, fare degli sforzi, perché se noi andiamo... In... мисля, че трябва да положим малко повече усилия, защото ако приемем документа през октомври, тристранните срещи ще започнат през февруари. Мисля, че трябва да се опитаме да ускорим малко нещата и да завършим процедурата до края на 2012 година. все още има много лоши спомени от борбата около правилата за определяне на происхода на стоките, но ще видим. В всички случаи отново ще има заседание през юли и отново ще обсъдим този въпрос. Следващата среща е на 11 юли от 9 до 12.30 часа и от 15 часа до 18.30 и на 12 юли от 9 до 12.30 в Брюксел. Приключваме за сега заседанието. Благодаря на мълчината оцеляли до края на днешното заседание. И ще се срещнем отново през юли. Благодаря ви.